Ако няма, в такъв случай мандатите им са потвърдени. Сега процедура за съвместно взимане на решение. В среда председателят на съвета и аз подписахме два законодателни акта, а, съгласно правило 44 и а, текста може да бъде намерен, а, може да бъде видян в протокола на заседанието. Получих а, становището на съвета на, за първо четене, а също така и е на комисията по редица